Уважаеми депутати, уважаеми гости, добър ден! От секретарията ми казват, че тук има и чукче за временния председател, но не ми се иска да го използвам. Много ви моля, уважаеми колеги, да вземете своите места. Вече от 4 минути трябваше да сме започнали заседанието. И така, началото искам да поздравя всички стари членове, които се връщат в Комисията по международна търговия, както и всички нови членове на парламента, които са разпределени в тази комисия. Добре дошли и поздравления. Това е учредителното събрание на тази комисия в Европейския парламент. Добре дошли на заседанието. Аз съм заместник-председател на тази комисия в предишния мандат и затова временно сега председателствам заседанието. Наистина временно ще го председателствам, тъй като задачата ми е просто да избера новия председател на Комисията по международна търговия и ще е, сдам поста в момента, в който той бъде избран. И така обявявам заседанието за открито няколко елемента. Първо целта на заседанието. Официално тази цел е една да се учреди бюрото на комисията за следващия мандат, като се избере за, председател и до четирима заместник-председатели по член 213 от правилника за работа в парламента. След, първо ще изберем председател, а след това заместник председатели. Такъв е редът. Преди да продължим нататък, искам да ви припомня да проверите дали носите картите си за гласуване, тъй като най-вероятно ще се наложи да ги използвате. Ако не ги носите, моля да поправите тази липса. Има списък тук пред мен, тъй като не всички титуляри в нашата комисия могат да присъстват. Част от заместниците присъстват също. Те ще гласуват на това заседание. Ще изчета имената на заместниците. Кополу, she is substituted by... Тя е заместена от Лудас Мажлис. Ади is substituted by Ани е, Шрайер Пирик and uh, Юри Enike is, uh, is substituted by Лоран Гьорд Vince. Чухте титулярите и кой ги замества на днешното заседание. Това е от НП, от ЕКР. Кириакос Велопулос, the full member. Чухте заместниците в ЕКР. Това бяха съобщенията. Имаме още една заместване. Господин Шустер от социалистите е, замества колегата Анзолакис. Тоест, петима са заместниците. Ако има други съобщения от политическите групи, що се отнасят до титуляри, които са заместени от свои колеги, има ли такива? Няма. Първата точка от дневния ред, ако ми позволите, е избор на председател на Комисията по международна търговия. Първо, нека да проверим дали има кворум. Имаме повече от 11 члена на нашата комисия, които присъстват. Списък вече има, така че кворум има. И сега по правилника ще се обърна към политическите групи и ще помоля да излъчат своите кандидати. Госпожа Ван Бремт, заповядайте. Благодаря. Аз искам да предложа Бернт Ланге за председател на тази комисия. Uh, the... Благодаря. Това бе предложението от името на социалисти и демократите за колегата Бернт Ланге. Има ли други предложения за председателското място? Не виждам. Следователно. We чермен to Uh, Първо, господин Бернт Ланге, съгласен ли сте да бъдете номиниран? За мен е чест и съм съгласен. Thank you very much for... Много ви благодаря за това, че дадохте своето съгласие. След това Как ще се гласува? Имате ли някакви специални искания? Не са подадени такива за начина по който ще се гласува. Просто проверявам сега. Не виждам някой да иска специален вид гласуване. Следователно, можем кандидатът да бъде обявен за избран с ръкопляскане. So, Mr. Lange, elected Господин Ланге, вие сте избран. Поздравления. Моля, заемете председателското място. So, Много благодаря, че ме избрахте. Благодаря за тази възможност отново да работя в тази отлична комисия. Тя е много важна в Европейския парламент. Обеден съм, че ще продължим работа. Не, винаги сме на едно и също мнение, но по принцип винаги сме работили добре в тази комисия. Ще работя усилено за да може това да продължи и в бъдеще и търговската политика в Европейския съюз а, да доведе до една по, по-справедлива глобализация. Благодаря ви! Добре дошли на новите членове на, този, на този парламентарна комисия. 30 от 41-те члена са нови, така че много вълнуващи времена – нови идеи. Много се радвам. Сега преминаваме към следващата точка. Избор на първи заместник-председател. Списъкът с заместници бе споменат от господин Венклер. Мисля, че нещата са ясни. Имаме и кворум в залата. Така че ще помоля да обявите своите кандидатури за първи заместник председател. Заповядайте. Благодаря, председателю. От името на групата ЕКАРЕ бих искал да предложа кандидатурата на Ян Захрадил, който е известен на всички в Европейския парламент. Той е добре запознат, води много конструктивен диалог и държи международната политика да почива върху правила. Да, това е кандидатурата първи заместник председател. Други има ли? Няма. Господин Захарадил, съгласен ли сте а, с тази номинация? Благодаря председателю. За мен е чест да приема а, тази номинация и да продължа да работя в тази комисия като заместник председател. Благодаря ви. Отлично. Само един кандидат, който е съгласен с това, че е номиниран. Затова предлагам да го изберем с акламации. Lot, Благодаря, господин Захрадил. Надявам се да има добро сътрудничество. Елате тук да седнете до мен. И така, следващата точка е избор на втори заместник-председател. Сега ще дам думата, за да се направят номинации. Заповядайте. Господин председателю, Масимилиан Крах, нашия кандидат на идентичност и демокрация, е кандидат за втори заместник председател. Господин Крах е учил право в Германия, има докторат за работата си за носене отговорност на наследници, където сравнява американското и европейско право. След това е завършил Columbia Business School в Нью Йорк и London Business School. Учил е економика при Стиглиц в Нью Йорк и много други известни економисти. Той работи като корпоративен адвокат, член е на различни бордове в различни държави. Работи в Германия, където е избран за европейски депутат. Мисля, че той е високо квалифициран и професионално и академично. Винаги предлага отлични аргументи. Той ще създаде атмосфера на свободен дебат – и ще иска да се постигне общото добро. Искаме да ви припомним, че 213 член на правилника на парламента казва, че многообразието на парламента трябва да бъде отразено в бюрата на комисиите. Затова ви призоваваме да следвате нашето предложение. Обедени сме, че то ще бъде от полза за всички ни. Има ли други кандидати? Заповядайте. Благодаря ви, господин председателю. От името на групата на НП искам да номинирам господин Винклер, който да продължи да бъде заместник-председател на тази комисия. Това е човека, който откри настоящото заседание, това е колега с голям опит и той с удоволствие ще ви помага в работата ви като заместник-председател в тази комисия. Има ли други кандидати? Няма други. За това um, затова сега се обръщам към двамата кандидати с питане дали са съгласни за това да вземат този пост. Аз съм съгласен. Господин Винклер, господин председател, колеги, благодаря. Приемам номинацията. Благодаря ви. Благодаря на групата на НП за това, че ме номинира. Добре, имаме двама кандидати. Трябва да се гласува електронно. Тайно гласуване. Трябва да определим кой цвят за кого е. В секретарията казаха, че трябва да обясня надлежно процедурата по гласуване. Всеки депутат има само един глас, това не е изненадващо. НП 10 е гласа, СНД 8, е, Риню 6, 5 за ИД, ЕКР 3 и така нататък. Първия кръг кандидатът, който има абсолютно мнозинство, се смята за избран. От всички гласове. Не, не всички гласове. А, въздържали. Има разлика от абсолютното мнозинство, което има в пленарна зала. Тук в този случай въздържалите се не се броят. И така. Картата ви за гласуване се надявам да е при вас. Имената също са ясни. Сега нека да определим цветовете. Кой кой цвят си избира? Зелено, бяло или червено? okay, green. Добре, зелено. <laughs> And then I will propose uh, um, red. Червено тогава за господин Кар. Преди да гласуваме, нека да направим тест. Моля да използвате картите си за гласуване. И така, гласувайте. Това е проба. Един в повече имаме. So, we have 42 ма члена с карти, а само 39 са гласували. Моля да проверите. Сега имаме 43 члена с карти. За съжаление, тук не пише от коя група идват тези повече гласове. Много моля групите да проверят защо имат в повече и коя има в повече. Yeah. Can the political group check? Моля политическите групи да проверят. Споменах номер, бройките по НЕП 10. Трябва да преброи 10, социалистите 8. 8 ли имате? Обнови Европа 6. Зелените 4. И Д 5. Екаре 3. Гуе 2. Независими трима. Един, двама. One, two, So I will not vote. So... Добре, тогава аз няма да гласувам. 41 са сега. Гласуването, което бе проба мина добре. Всеки може да гласува сега. Въздържава ли се, гласуват с бяло. Може ли, ако обичате да повторите гласовете, а, извинете, цветовете на кандидат? Господин Винклер е зелено. Господин К е червено. Бяло е въздържал се. Ясно ли е? Моля, гласувайте. Has everybody voted? Всички ли гласуваха? Then the vote is closed. Прекратете гласуването. Господин в зелено е избран. Господин Винглер, поздравления. Приемате ли? Да, благодаря ви. Then we move to the next. Преминавам към Следващия избор на трети заместник-председател. Моля да обявите номинациите. Uh, e От името на НП Ана Мишел Асимакополо е предложението да бъде трети заместник-председател на комисията ИНТА. Госпожа Сима Кополо, за съжаление, не присъства. Нека да изчета нейното изказване по този повод. Уважаеми депутати, първо приемете искрените ми съжаления, съжаление, че не мога да присъствам, тъй като текат гръцки избори и затова не мога да присъствам като номинирана за трети заместник председател в Инта. За мен ще бъде чест да получа вашите гласове и мога да гарантирам пред вас, че ще работя с решимост, за да може международните ни приоритети в търговията да излязат на преден план. Очаквам с удоволствие да работя с всички ви. Благодаря. И аз благодаря. Има писмена декларация, че е съгласна. Друг кандидат? Аз предлагам отново с всичко казано вече господин Масимилиан Кра от името на групата ИДЕ. Има ли други кандидати? Няма. Господин Кра, приемате ли номинацията? Приемате. Добре. Същата процедура предлагам да спазваме цветовете. Така, зеленият цвят остава за НП, а червения за господин Кра. Бяло, въздържали се. Добре. Тогава, моля гласувайте. Край на гласуването. Кандидатът на НП е избран. Поздравления на дамата, моля да й предадете. И така, сега преминаваме към избора на четвърти заместник председател. Има ли кандидати за това място? Заповядайте. Да. За мен е удоволствие да номинирам госпожа Мари Пьер Вадрен. Ведрен, извинете. Мари Пьер е французойка. Тя е на 36, завършила е а, по между... завършила е право. най-вече по правото на Световната търговска организация била е директор на Европейския дом в Бретан 4 години. Постоянно е била в контакт с институциите, работила по търговски въпроси, като например търговските връзки с САЩ и ратифицирането на споразумението СЕТА. Така че от името на групата Обнови номинирам Мари Пьер Ведрен. Благодаря. Има ли други кандидати за позицията четвърти заместник председател? Няма. Тогава се обръщам към единствената кандидатка. Уважаеми колеги, господин председател, много се гордея, благодаря ви и приемам а, този пост. Чудесно! Имаме само един кандидат, така че можем да изберем кандидатката с ръкопляскане. Congratulations! Поздравления! Надявам се да работим всички добре в бъдеще нашата комисия. Така, сега шеста точка от дневния ред. Съобщение на председателя. На първо място имаме предложение за срещите на та, нашата комисия през 2019 година. Получили сте предложение за заседанията в документите пред себе си. И трябва обаче още нещо да ви кажа, а то е, че има искане от няколко групи да има допълнително заседание на 23 юли. Писмена процедура ще има с координаторите, тя ще бъде бърза и ще знаете вторник едната седмица дали има допълнително заседание. Основната цел на това заседание трябва да бъде обсъждане с комисаря за Мерскосур. Нека да приемам календара на нашите заседания с тази допълнителна възможност. Допълнителна среща на 23 юли. Има ли възражения по календара, господин Хансен? Благодаря. Бернт, първо искам да те поздравя за това, че бе избран, както и теб и твоите заместник-председатели. С част от вас сме работили в тясно сътрудничество в миналото и с удоволствие ще работя по същия конструктивен начин в бъдеще. Надявам се да продължим по този начин и е, вие трябва да представлявате плурализма на тази комисия извън нея. Поздравления отново за този мандат. На второ място по дневния ред виждам, че следващото заседание започва в 14.30. Необходимо ли е това? Ние предпочитаме да започваме в 15 часа, както се започва обичайно. Това е една промяна, която се направи преди изборите, но тогава имахме много досиета. След това за Меркосур. Радвам се, че предлагате това, но може още днес да се реши, тъй като координаторите присъстват, ако те са съгласни, на 23-ти да има заседание за Меркосур – тъй като това не е допълнително заседание. В началото имаше предвидена такава среща и за мен това просто е запазване на срещата. Надявам се другите координатори да са съгласни да подходим така, така ще работим по-бързо и да информираме комисаря. Мисля, че тя също има доста натоварена програма. Добре, другите колеги, колегата Ван Брем. Благодаря. Искам да ви поздравя господин Ланге, както и да поздравя заместник-председателите. Много компетентни. Аз съм нова в тази комисия, но съм а, информирана, че последните пет години това е много успешна комисия, така че очаквам с нетърпение да работим добре а, по познатия вече начин. Сега за програмата. Искам да подкрепя предложението на председателя да има писмена процедура. Има много нови членове в тази комисия, както споменахте по-рано, особено в моята група също, така че имаме нужда от време за консултиране по програмата и по темата. Така че подкрепям това да имаме писмена процедура. Okay, first... Благодаря. Поздравления на председателя и заместник-председателите и ние очакваме с удоволствие да работим с вас и да си сътрудничим. Мисля, че е добра идея на 23 юли да имаме заседание. Мнозина от нас са нови. Искаме да навлезем в цялата информация преди лятото. Зная, че комисар Малстрем много би искала да бъде поканена тогава. Надявам се да се споразумеем за една среща на 23 юли. Heidi Hautalaga. Yes, um, yes, thank you and congratulations also from our group to the chair and, and the vice. от нашата група на председатели и заместник председатели, ние сме съгласни за писмена процедура. Екаре ще продължа народен език. Първо искам да ви поздравя вас и заместник-председателите. Надявам се да има добро сътрудничество. Inderdaad, op 23 juli. Така или иначе, ние искаме да разберем и всъщност да имаме на 23 ти среща, защото темата е много важна. Gratuliere Ihnen nicht. Äh, ich bin der Meinung, dieses Präsidium repräsentiert. Не ви поздравявам, защото смятам, че назначенията не представляват плурализма, който се изисква по правилник. И смятам, че НП трябва да се засрами, както и кандидата на партията ГУЕ. Първо поздравление, господин председател, на вас и на вашите колеги. За момента не е ясно кой ще бъде координатор на ГОЕ. Няма да е много сложно така или иначе, но за останалото радвам се, че има и стари колеги. Добре дошли на всички нови колеги. Ако искате на 23-ти да се видим, добре, защо не? Е, да поканим госпожа Малстрам, да говорим за Меркосур. Много важна е тази тема, но трябва да ви кажа, че това няма да бъде свършено до края на годината. Още два дебата ще имаме за Меркосур. Е, много е важна темата и имаме много аргументи, които искаме да бъдат чути. 23 или друга дебат за Маркосур е нужен, както и по всички други теми. Трябва да кажа, че има споразумението за Виетнам, което ще ни занимава, защото трябва да бъде ратифицирано преди края на годината. Така че ние сме готови да се срещнем за тези дебати. So, the split. Значи координаторите се разделиха. Затова предлагам наистина да процедираме писменно. Please. Well, um, unless I counted uh, wrongly, but I think... Uh, мисля, че не съм преборил правилно, но Реню, ЕКР, НП се съгласиха. Някои не споменаха коя процедура предпочитат, затова мисля, че има мнозинство. Ние сме за 23-ти да се обсъжда Меркосур. Окей, okay, dann Uh, We... Нещата сега са ясни. Имаме мнозинство за това да има изваредно заседание на 23 юли. Силно се надявам всички групи, които са за такова едно заседание, Емануел е прав. Надявам се групите да гарантират депутатите да присъстват. Това е изключително важно за едно такова заседание. Депутатите трябва да присъстват. Господин Хансен направи второ предложение да се започне не в 14.30, а в 15 часа. Аз мисля, че причината за това е правилна. Ние променихме началото към края на предишния мандат, защото имаше много работа, която трябваше да се свърши. Сега като че ли няма толкова много работа, защото е начало на мандата и мисля, че всички ще се съгласят да се започва в 15 часа. Да имаме малко повече време за един добър обяд. Additions... Добре, с тези две допълнения има ли нещо друго, други бележки към календара? на заседанията за втората половина на 19-та година. Няма. Календара се приема. Второто съобщение има така наречения Welcome Pack или пакет с документи за добре дошли на всички членове на Инта. Там са описани процедурите за вземане на решение работата в тази комисия. Може да намерите този набор от документи в, на третия етаж на Алтиеро Спинели, където са разположени вашите почтенски кутии. След това трябва да вземем решение за делегиране на правомощия на координаторите. Мисля, че знаете, че правилникът и по-специално член 214 алинея 2 постановява, координаторите да подготвят решенията, които трябва да бъдат взети от комисията и парламентарната комисия да делегира тези правомощия на координаторите. Бих искал да предложа, тъй като това е обичайна практика, комисията да делегира на координаторите правомощията да вземат всички решения, с изключение, разбира се, на приемането на доклади, становища, изменения, предложения за резолюции и е, въпроси с искане на устен отговор. Всички, които изборих, ще бъдат гласувани от пленарното стание на парламентарната комисия. Има ли коментари по делегирането на правомощия на координаторите? So then... И така, ако няма, можем да приемем делегирането на правомощия на координаторите и работата ни може да започне подготовка на следващото заседание. Мисля, че е много решения по процедурата и така нататък ще бъдат взети на заседание на координаторите. Идната седмица в четвъртък има такова заседание в Страсбург, заседание на координаторите. Между другото, не всички членове са се подписали, че присъстват. Моля да попълните списъка, за да е ясно кои присъстват. Трябва да се подпишете. Точка разни. Отсъства в дневния ред. Най-важната точка. 6А. Точка разни. Има ли въпроси на това застане за нас? Няма. Следващото застане на нашата комисия, седма точка, е на 23 юли. Благодаря ви и всичко най-хубаво.